Е, искаха от вас да реагирате е, срещу сложния проблем на пиратството. И затова искам да ви попитам, какви точно действия възнамерявате да предприемете, за да се справите с всички форми на нарушение на правата на интелектуална собственост, а не само онези, които е, тъкат през граница. Много важно е да имаме... На практика вече разполагаме с добро право в тази област, но е необходимо да се положат повече усилия то да се прилага. Необходимо е да има по-добра информираност за това колко много струва пиратството и да има а, мерки, които не а, криминализират а, а, гражданите, но да има конкретни мерки, които да могат да спират пиратството онлайн. 7% от брутния вътрешен продукт, казахте вие, се генерира от творческите индустрии. В такъв е, случай е, възнамерява ли комисията да направи а, е, оценка на дела на различните отрасли, които са свързани с интелекту... интелектуалната собственост, ето, например, дизайна и прочие. Може ли да се направи проучване, което да види каква е добавената стойност, която се генерира тук в Европа в област, в сравнение с световния пазар. Аз съм заместник председател на комисията по економически и финансови въпроси и знам, че вие, че ние губим ежедневно работни места. А, знам, че интелектуалната собственост създава отлични възможности за създаване на работни места и за това се чудя, може ли комисията да направи оценка на това какъв е потенциала, какви са възможните печалби и какво може да се направи не само от към информираност, но и от към обучение и създаване на работни места. Благодаря. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu, dziękuję za to. Благодаря много, господин комисар, благодаря за отличния увод, отличните встъпителни думи. Искам да ви поздравя за вашата последователност, защото дори за най-важни, защото за най-важните въпроси, които споменахте, ние вече говорихме с вас преди да станете комисар. Виждам, че вече сте ги включили в своята програма и много се радвам, че действително поехте така сериозно своите ангажименти. Вие ще сте последния комисар, който ще трябва да се бори и с въпроса за европейското патентно право, нещо, което не е лесно. Искам в тази връзка да ви попитам, има ли някаква дата а, или поне приблизителен срок, в рамките на който съдът ще излезе с решение? В някакъв смисъл това ще се отрази и на графика на работа на парламентарните комисии тук. Що се отнася до правата на интелектуална собственост и пиратството, бих искал да ви насърча да не отлагаме това за следващата година, а да предприемем мерки още тази година, защото смятам, че това е въпрос от решаващо значение, особено за нас, защото това е много важна тема, която обсъждаме тук в нашата комисия. И се сблъскваме с доста различни проблеми. Най-важният въпрос е как точно да дефинираме пиратството. Какво ще се разбира под понятието пиратство? Защото ако дефиницията е твърде широка, тогава може да се окаже, че се засягат правата на всеки един от нас. От друга страна, ако работим с много тясна дефиниция, тогава може да се окаже, че правоприлагането не е достатъчно добро. В никакъв случай не е така, както се очаква от страна на собствениците на тези права. И също така, още един въпрос. Вие ще работите по много въпроси, е, но темата, която ще повдигна, е, засяга много от тях и засяга и много от въпросите, по които ние работим тук в Европейския парламент. Става дума за следното. Това, че е необходимо да се организират по-целенасочено оценките на въздействието. Такива оценки се използват и сега в Европейския съюз, но в настоящия си вид те не изпълняват достатъчно добре своята функция. Както знаете, нашата политическа група НП е, поддържа идеята да има независим орган, който да провежда анализ, е, оценка на въздействието, за да се е, докаже точно как ще въздействат евентуалните е, законодателни актове. И така, в, е, имате ли такива намерения и кога? Благодаря. Госпожа Викстрем е следващия оратор. Благодаря. Комисар Барния, добре дошъл в Комисията по правните въпроси. Надявам се, че ще се срещаме често с е, вас, е, тъй като има толкова много въпроси, които трябва да разискваме и които попадат в а, вашия ресор. Като представител на работната група по авторското право, аз съм а, се срещала с а, различни представители на творческата индустрия, писатели и прочие. Повечето от тях ми казват едно и, и също нещо. В Европейския съюз тази година не е възможно да има достъп онлайн, например, до музикални творби във всички 27 държави членки. Фирмите смятат, че могат да осигуряват такава услуга и че ще имат много клиенти, които са готови да платят. Но основният проблем е свързан с разходите, когато се договарят правата с множество организации във всяка отделна държава членка. Когато всичко се плати, или няма да остане нищо за тях, или пък че цената ще стане толкова висока, че клиентите няма да са готови да я плащат. Ние трябва да помислим по какъв начин да намалим тези разходи, свързани с транзакциите, за да имаме един функциониращ дигитален вътрешен пазар – това е основна цел за повечето от нас. В крайна сметка, ние можем да загубим много работни места в сферата на културата. Затова, господин комисар, за мен е интересно да чуя какви инициативи сте готов да лансирате, за да създадете цифров единен пазар, който да функционира добре. Сега сме 2010 година, а такъв пазар все още няма. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Благодаря и на вас, господин комисар, за изказването ви в началото, което бе много добре структурирано, много точно. Няма превод, както чувам, така ли е? какво да премина на английски ли? А, не, всичко е наред в момента, добре. И така, още веднъж благодаря най-сърдечно на вас, господин комисар, за всичко, което казахте в началото. Ще ви помоля обаче за допълнителни разяснения по някои области. Водила съм разговори по тези теми с граждани на Европейския съюз. И забелязвам, че защитата на